Good afternoon, uh, dear colleagues, at least. Добър ден, скъпи колеги, или поне тези от вас, които са в залата. Най-добре, най-добре предлагам да одобрим проекта за дневен ред. Ако нямате възражение, го приемаме в настоящият му вид. Благодаря ви. Трябва също така да одобрим и протоколите за 25 септември, за период 25 септември и 9 октомври, ако нямате коментари или забележки, приемаме протоколите. Благодаря ви. Нямам съобщения за днес. Така преминаваме към точка четвърта, а, именно текущите междуинституционални срещи. Имаме повод за радост по три от тях, т.е. успяхме успешно да приключим три кръга от три странни срещните. Първите е свързано с а, IFRS 9 или международните финансови стандарти, финансово отчитане и а, споразуменията за съгласие при случаите на мащабна експозиция. Като значи това беше част от пакета за капиталовите изиск... изисквания за капитал и успяхме да постигнем споразумение в крайна сметка, възоснова на компромиса, според който от една страна използвахме текста на съвета, а от друга страна взехме, успяхме да свалим равнището за напрага за динамичните елементи от 20% на 0%. Предвижда се допълнителни консултации с а, комисията на заседанието на 20-21 ноември, което е много важно, защото новите счетоводни стандарти ще влязат в сила от, 20, от 1 януари 2018 година и трябва да имаме нужното време, за да предвидим нужното и, а, влизането в сила на новите правила и излизането от действие на старите правила. Вторият трилог беше свързан с иерархията на кредиторите. Позицията на съвета и на парламента бяха много близки, което ни позволи да постигнем споразумение още на първата тристранна среща на 25 октомври. Окончателната версия на текста след техническото му дообработване беше разпространен на преговарящите екипи на групите на 31 октомври. Парламентът гарантира, че, ще, че държавите членки ще имат имат по-кратък крайен срок за транспониране на текст националното законодателство и ще постигнат напредък в някои важни аспекти, свързани с дочисняването на дериватите. Успяхме да постигнем споразумение и сред редица турове на тристранните срещи по FC2 или физиционният план на Юнкер. Продължават да висят два въпроса, свързани от една страна с управлението и от друга страна с финансирането. не успяхме да постигнем споразумение преди последната тристранна среща, тъй като съвет искаше да, да, да поднови проектите по някои елементи, но в крайна сметка успяхме да постигнем добър окончателен консенсус по по-съществените елементи, които напълно съвпадат с договореното на предишните три странни срещи, т.е. резултата като цяло ни удовлетворява. Разбира се, това е много важна добра новина който ще ни даде възможност да влезе в сила преразгънатата законната рамка на 1 януари 2018 година и да гарантираме последователност с дейностите по първият план. Като също така сме въвели нужните механизми, гарантиращи нужната модернизация на инвестициите там, където са нужни в цялото на целият Европейски съюз. А пък въпросът за иерархията на кредиторите също е много важен. Това е инструмент, който дава възможност да се е, създадат нужните буфери в случай на прекамерна задлъжнявост. Тоест тези три тристранни преговори бяха много важен е, много важни за нас и постигнахме много добър резултат от гледна точка на парламента, което пък е, от своя страна ни помогна да отстояваме позицията си договорена с, с гласуването в комисията ни. И така продължаваме с точка 5, а именно приемане на проекта за графика на заседанието на Комисията по економически и парични въпроси за 2018 година. Виждате в папките пред вас графика. Той беше прията от наседанието координаторите на 26 октомври. Ако нямате коментари, до края на днешното заседание проекто на графика ще бъде одобрен. Така продължаваме с точка 6 дневния ред. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Докладчикът ни този път, както знаете, всъщност е докладчик по становище. Знаете, че прилагаме ротативният принцип с комисията по бюджети и тази година водеща комисия е комисията по бюджети. Ние пък излизаме с становище и нашият докладчик по становище е заместник-председателят ни Лудек Нидермайер. Днес сме на етапа на обсъждането на проектоизмененията. Получихме 104 предложения за изменения. Давам думата на господин докладчика. Благодаря ви. Разполагаме с сравнително малко време за дебатът, но се надявам то да ни бъде достатъчно. Както казахте, господин председател. Това е само становище към комисията на бъдещата към становище, извинете, становище към доклада на бъдещата комисия, комисията по бюджети. Знаете, че ние като а, комисия следваща становище трябва да се ограничим а, в а, своето становище са до 5000 знака, което знаете, че е значително ограничение. Затова беше важно да има много и качествени изменения, за да може да обогатим текста. Получихме 104 изменения, които се опитахме да обединим в компромисни изменения. Предлагаме 16 такива и ще ги обсъдим за първи път утре на заседанието с докладчите в Сянка. Освен това, се опитваме да надрупаме, да съберем нощната подкрепа за някои индивидуални изменения. Бих искал да се спра на 3-4 неща, които задължително трябва да запазим в становището. Първо, да отбелязваме, че Ролята на ЕИБ е да действа там, където има слабости на пазара и приоритетно да подкрепя важните за европейската политика, политика като финансиране на научно-развойната дейност, устойчивият и зелен растеж и подкрепа там за финансира, достъп до финансиране на МСП. На второ място искаме да отбележим, нуждата да се, да се изясни възможно най-бърз последниците от Брексите върху финансовите позиции на ЕИП. Следващият е колко е важна прозрачността на реалните собственици и борбата с избягването на данъчно облагане и данъчните измами, за които не се говори доста последните няколко дни. Също така подчертаваме колко е важно да се доуточни точният мандат на ЕИБ за дейност с трети страни и също така да предоставим нужното финансиране за политики, които са особено важни за нас и за страни партньора, които са много важни за нас, като например Украина. Очакваме с нетърпение. Следващото заседание с докладчите в Сянка утре. То ще бъде много важно както за компромисните изменения, така и за посетите за гласуване по индивидуалните изменения. Благодаря ви. И аз благодаря на докладчика. А сега давам думата на докладчите в сянка. Първо е господин Рамон Харега Атондо от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих е, искал да благодаря на господин Нидермайер за работата му. Запознах се съвсем набързо с текста на компромисните изменения, предложени за заседанието на докладците в Сянка утре. Високо оценявам волята на нашия докладчик да постигне компромис. Така че, господин председател, днес само ще се опитам да обясня какво предложихме ние от групата на социалистите. Първо, трябва да подчертаем макроекономическите въздействия от дейността на Европейската инвестиционна банка. Важно е да припомним, е, че предвижда за макроническото положение на ЕИБ до 2020 година представляват между 2, около 2,5% от БВП на Европейския съюз и създаване на близо 2 милиона работни места директно. Ето защо решихме, че е важно да отразим. В същият в същия смисъл Европейската банка за инвестиция е антициклично институция. И тъй като а, знаеме, че Европейският съюз а, няма същите инвестиции, които имаше преди а, началото на кризата. За това всъщност Европейската инвестиционна банка играе ролята на двигател, на стимулатор на инвестициите. Също така е необходимо да се изясни различните мандати на, на банката. Само, че е, докладчика не е прецизирал за какви точно мандати става дума. Би трябвало те да бъдат е, е, или или просто да се премахне този параграф, или да се обясни. Също така смятаме, че е важно да се подчертае още повече ролята на Европейската инвестиционна банка в външните е, инвестиции. Това е банка, която подпомага растежа. Ние също така смятаме, че банката трябва да извършва аналитични действия, да не бъде само едно, е, една финансова институция, а една институция, която да действа като и консултант консултанта и да се възползва от работата на експертите за развитие. Също така банката трябва да играе важна роля в борбата срещу промените в климата, тъй като от тя до голяма степен също така може да допринесе за развитието на технологиите в Европа. Не можем да оставим всичко на Съединените щати, още повече, че те се оттеглят от споразумението през последно време. Също така се подчертава различните дейности за защита и подпомагане на малките и средни предприятия да подпомага и да насърчава проектите, които водат до увеличаване на заедостта, борбата на банката срещу данъчните измами. Знаете, че последните новини и събития някакси така ни предизвикват тревога у нас. И знаете, че след Панама Пейпърс, банката също може да играе важна роля. Тя също така може да насърчава а, инвестициите в областта на културата и а, научните развитие. А, банката трябва да има и по-тесни връзки с обществеността. А, и е да, да набира средства по, по някакси по-пряк, по-директен начин. Също така искам да под, а, подчертая едно изменение, което според нас е много важно. Става, става дума за а, пет Става дума за печалбите на, на, на, на банката, които биха могли също така да станат част от европейският бюджет. Ние ще работим с докладчика, за да се опитаме наистина да постигнем един консенсус и да може доклада да бъде задоволителен за всички. Благодаря ви. Не. Не виждам докладчика в сянка на Екаре. Алде. So, uh... На Алде. И зелените. So, so greens, Thank you very much. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че ги няма другите докладчици в сянки така че ще изпратиме някои изменения по-късно днес. Искам първо да кажа, че много от измененията, които внесахме, бяха прияти, както и компромисите с така подобряват съдържанието на текста. И колегите са съгласни, че ЕИБ е важна институция за Европейския съюз и за развитието на нашето общество трябва наистина да насърчаваме Европейската инвестиционна банка да инвестира повече в области, които са от, обществ, от обществен е, интерес и по-специално в е, проектите, които не са много е, приемливи или е, които привличат е, частните капитали. Бих искала да наблегна на факта, че Европейската инвестиционна банка и всички инструменти. Все още не са успяли обаче да преодолеят липсата на инвестиции или поне да, инвестициите да бъдат на равнището, на което беха преди кризата. Необходимо е също така да се възстанови и доверието в малките и средни предприятия. Не сме, не сме обаче съгласни в това, че фискалната стаби, съб, съб, съб, стабилност е, е, предисловие за развитие в е, изменение 43. Ние изразяваме нашето мнение. Този е, този, този текст в крайна сметка няма за, за, за, за цел да е, разглежда въпроса, свързан с фискалната стабилност. Също така бихме искали доклада, докладчика и докладчиците в сянка да се спрат на целта, е, която е, е 1,5. Знаеме, че в последно време се казва, че вероятно увеличението на температурата ще бъде някъде около 3 градуса, така че трябва да поемеме твърд ангажимент за е, постигане на стабилизиране до 1 е, градус и половина. Що се отнася до Брексита, е, всички проекти в е, участва е, Обединеното кралство трябва да бъдат подчинени на условия. Бихме също така да се е, обърне специално внимание на изменение 103-104, което е, ние сме внесли, не е свързано с подаването на сигнали. Също така смятаме, че равнопоставеността и равноправието на участието в управителния съвет на Европейската инвестиционна банка е от огромно значение. И аз а, при сканвам колегите да подкрепят изменението ни в този смисъл. За съжаление, утре няма да можем да участваме в съданието, но ще изправим своите е, изменения и се надявам, че докладчика и докладчика в Сенка ще ги вземат предвид, за да може да се постигне един балансиран текст. Благодаря ви. Няма други желаящи за спонтанни изказвания, така че давам обратно думата на докладчика. Благодаря ви много за коментарите и на, на докладчиците в Сянка. Ще се опитаме да направим всичко възможно, за да постигнем е, компромисите. Така че нека да се видиме утре. Ще продължим да бъдем в е, връзка и благодаря ви за подкрепата за, за досега свършената работа. Благодаря. Срокът сроковете са следните. Point seven каза. Сега преминаваме към точка 7 от дневния ред. А, или ОООКД и ОКООКД. А, тези две предложения се разглеждат а, под формата на пакет. В момента днес ще разгледаме измененията, които бяха внесени. Имаме 411 изменения за първото, първият доклад и 301 за ОКОКД, включително някои внесени от докладчика господин Ламасур. Това е един важен законодателен текст. и се надяваме, че съвета ще му обърне необходимото внимание. Става дума за окончателния текст. Защото тези нови правила ще дадат възможност да се облага по е, един справедлив начин и е, цифровата економика. И първо давам думата на Палтанг за 7 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за всичките изменения и за приноса на колегите. Тези изменения в момента са много, много своевременни, тъй като през последната седмица станахме свидетели на нови разкрития, свързани с Paradise Papers. Също така а, така, тази, миналата седмица чухме и предложението в САЩ за промяна на консолидираната основа на данъчното облагане. Така че ние трябва да излеземе с един отговор, един единен отговор на, за европейско корпоративно облагане. А, като а, с това предложение за а, единно облагане. Държавите ще са онези, които ще определят основата на облагането и по този начин ще се сложи край на избягване плащането на данъците. А, в а, изменение 94 са залегнали тези принципи. Като се приемат някои принципи, които в момента се прилагат в САЩ и Швейцария. Ще се промени и е, естеството на е, данъчната конкуренция между държавите членки. И по този начин конкуренцията ще се насочи по-скоро към привличане на инвестициите. Е, моята а, политическа група настоява а, на а, предложението на Емануел Макрон за а, горните и долните прагове. А, също също така има предложения свързани с облагането на цифровите платформи. В доклада на Аляла Масур е спомената предложението на ОИСР. И а, за включване на така нареченото виртуално присъствие на е, или не физическо присъствие на предприятията в държавите членки и съответното облагане на тези предприятия. Също така ще продължиме дискусията на, с докладчиците в сянка по този. Също. Но за да бъде създадена и прилагана една обща консолидирана основа в Европа е необходимо да има много по- задълбочено сътрудничество между различните данъчни органи в Европейския съюз. Също така има някои изменения, които а, а, са а, насочени към, на, към промяната на проговете. Пред първоначалното предложение беше за 750 е, милиона. Нашето предложение е този брак да бъде 40 милиона. Има най-различни предложения, но като цяло всичките предложения са по посока на е, намаляване на праговете. Необ... Е, необходимо е също така е, прилаганите стандарти да могат да бъдат обект на мониторинг и на контрол. Ако Европейският парламент иска да, да подкрепи наистина създаването на един съюз на капиталовите пазари, той трябва да подкрепи и а, създаването на един ОКО, ОКД, като целта е да не се приемат условия, които ще възпрепятстват институциите, които кредитират малките и средни предприятия, също така изменение 174, свързано с кредитните заеми, изменението на Евежоли. Също времено смятам, че трябва да работиме за една много по-ясна дефиниция Бих искал да благодаря също така на всички онези, които внесаха изменения, които допълниха нашите обсъждания в националните парламенти заедно с Аляне Масур обиколихме е, европейските държави членки, включително е, ще, ще продължиме и е, отсъжданията в, и в Румъния, и в е, Ирландия. А сега давам думата на Ален Ламасур. Благодаря, господин председател. Както правилно каза Пол, работиме в е, тясно сътрудничество, като целта е да вземем предвид мненията на националните парламенти по този въпрос. Благодаря на колегите, които внесаха изменения. Искам да ви припомня следното. Това е една много важна тема и и колегите подчертаха това в светлината на последните събития. За съжаление обаче парламента не участва в процеса на взимане на решение. Ние просто излизаме с становище. Знаете, че съвета на министрите не винаги се случва в становището на парламента. Необходимо обаче да направиме така, че съвета на министрите наистина да се е, да наблегне на тази тема. Нашите цели са три. чрез е, ОКО ОКД е необходимо да се прекрати така наречената данъчна конкуренция или дори данъчни войни, защото просто държавите членки се опитват да си е, да, да, да, да привличат е, различните е, предприятия. Второ, важното е да се хармонизира консолиди... да, да се консолидираната основа. Хармони... Хар... Хармонизацията е, е самоцел нещо, с което е, възприеха и върху което се съгласиха 15, 15 държави членки. Тоест да има една единна основа за и предприятията, които действат в съответното финансово пространство и трето да се е, променят условията с цел упростяване и модернизиране на цялостната система нещо, което в момента правят Съединените щати и пред, под модернизация имам предвид упростяване на подхода с цел включване на цифровите платформи. Mm да, и, да, и да включиме е, облагането, е, данъчното облагане на цифровите платформи в тази консолидирана основа. Е, системата, според нас, би трябвало да включва всички е, фирми и предприятия, а не да бъде задължителна за най-големите и доброволна за другите, като по този начин ще има равноправно третиране на всички фирми и предприятия. Двата текста трябва да бъдат разглеждани е, заедно, едновременно, под формата на пакет – също така да се включи и четвъртият фактор за определяне на данъчното облагане. Предлагаме също така да се създаде компенсационен фонд, тъй като въвеждането на новата е, система ще облагодетелства някои държави членка за сметки на другите и чрез този фонд ще може да се компенсират загубите и постепенно да се е, стигне до е, известно равновесие и същевременно да се е, определят разумните срокове и е, необходимостта от е, е гъвкавост. Тъй като е, в различните държави членки органите са е, имат различни структури, т.е. те са повече или по-малко ефективни, ефикасни. Така че аз предлагам да отхвърлиме измененията, които имат за цел а, с, а, доброволното начало на прилагане а, и а, аз смятам, че трябва да има равноправно третиране и за това не трябва да се определят прагове. Лично аз смятам, че е необходимо да прибегнем до експертно становище относно е, сформирането на групи и е, връзките между различните групи. Това е един много технически проблем, който трябва да бъде изяснен. И също така смятам, че можем да помислим малко повече относно факторите, които определят географското е, оформяне или раз, разпределение на е, общата консолидирана основа. Е, необходимо е също така да се е, извършат е, оценки на въздействието, също така да се определят какви да бъдат е, механизмите за определяне на компенсациите по силата на компенсационния фонд. Това е, господин председател, така нахвърлени първите ми а, виждания по въпроса и измен. Благодаря ви. Благодаря на двамата докладчици. Сега започваме с докладчиците в сянка. господин Маркос Фербер има думата за 7 минути. Благодаря. Темата за данъците в международен мащаб е поставена в фокуса на вниманието, като имаме предвид документите от а, а, Панама и останалите а, такива в тази връзка. А, В пленарна зала също ще обсъдим темата, като видим какви са резултатите от анкетната комисия. Може би ще дойде до... ще се стигне до необходимостта да се публикуват и допълнителни документи. Има и други източници, които могат да изтекат документи като цяло в хода на разследването. Трябва да сме наясно, че е, тук говорим за предложение за данъчна основа. Текст-бейс, данъчна основа, това трябва да се вземе предвид и втората стъпка е свързана с консолидирането. Трябва да се фокусираме върху тази стъпка. Скъпи Паул, вече съм ти казвал, че Европейския парламент като цяло предлага минимални ставки и не знам обаче това дали ще въодушеви членовете на съвета. Ние нямаме компетенции, свързани с данъчното облагане и трябва да сме много внимателни. Признавам, че имам а, проблеми, свързани с това, че не се знае какво ще е въздействието върху а, данъка, върху доходите. Не знаем по какъв начин предложението ще се отрази върху данъчните постъпления. Това е голям проблем, пред който сме изправени. Като си има предвид тези неясноти, трябва да действаме по-внимателно и най-вече, що се отнася до двата големи блока, които са залегнали в предложението на комисията, е именно за свръхприспадане, що се отнася до научно-изследователска развойна дейност и ам, допълнителните суми, които могат да се ам, приспаднат за растеж инвестиции не знаем дали на практика има възможност за свръхприспадане. В а, Германия експертите казаха, че ефектът ще е ограничен, поне в Германия. В друга съседна страна, в която е въведен такъв принцип със свръхприспадане, се оказва, че постъпленията от че разходите за развойна и научнователска дейност не са се увеличили или сумите, които се отрежат за тези дейности. Младите предприемачи, малките предприятия, които не които не могат да се възползват от, тази, от това свърхприспадане, отделят средства за научно-изследователски развой на дейност, защото те искат да се наложат на пазара. На следващо място при данъчното облегчение за растежа и инвестициите. В рамките на капиталовия пазар имаме за цел да стимулираме ам, финансирането с капитал и трябва да видим кой е правилният отговор. Може би е по-добре да се ограничи при спадането на лихвите като възможност. Това съм го включил и в измененията си. По този начин ще се увеличи финансирането със собствен и чуш капитал, без това да се отрази на ам, данъчните приходи. В рамките на нашето посещение в а, МВФ в Нью Йорк беше предвиден разговори с ОИСР, който беше от, отменен последния момент. Нямаше възможност да се проведе е, разговор, за съжаление. Темата за цифровата и економика, нещо, което е важно и което можем да направим, а именно е, да прилагаме принцип, свързан е, с, с виртуалното място на стопанска дейност и това е принцип, който може да бъде прият на световно е, ниво. И е хубаво да поканим тук е, в нашата комисия представители на ам, важни световни организации, за да чуем тяхното мнение. Относно ам, облагането на а, оборота, как да стане това, като е трудно да се а, проучи въобще а, е, как, какъв е а, този оборот когато говорим за многонационалните а, компании. В Европейския съюз а, можем да предприемем един единен а, подход. А, темата, с която се занимаваме, е а, доста сложна и е хубаво, ако можем да постигнем съгласие и Европейския съюз да а, поеме водеща роля в тази област, като ам, се вземат предвид и ам, заключенията на ОИСР. Надявам се, че в крайна сметка ще можем да постигнем компромис, който да може да улесни преговорите ни в съвета можем да представим едно супер решение, което обаче да не бъде взето преди да е съвета. За това е, е по-добре да сме реалистично настроени и да вземем предвид какви са актуалните развития. Благодаря. Следващия докладчик е, в сянка е господин Бая от СИД. Благодаря ви, господин председател. Както каза и колегата, смятам, че вашия въпрос, който разкажем днес, е именно новата данъчна политика на, на равнището на Европейския съюз, като ще ни позволи по-спешно да се борим с данъчното избягане на Европейския съюз. И вчера изтичането на Paradise Paper са за, последен, за пореден път ни припомниха, че борбата ни с бягането на данъчните изобщо не е приключила. Знаете какво се случи след LuxLeaks и Panama, Panama Papers. За пореден път Paradise Papers показаха неетични данъчни практики, в някои случаи дори незаконни данъчни практики на някои от най-големите предприятия, някои от най-богатите хора в света. И припомням, както и колегите, надявам се това предложение, което обсъждаме, да, да доведе до напред. напредък. Консолидирана данъчна основка бъде, действително трябва да гарантира, че предприятията плащат данък за печалбите там, където тези печалби са осъществени. Предложението на нашата докладчици е много интересна основа за по ни работа, за която им благодаря. Много вече беше казано, така че ще си позволя само няколко коментара за отделните изменения. Първо, да ми забележка че съжалявам, че някой член на нашата комисия иска чисто и просто да се отхвърли тази проектодиректива. Всичките ни граждани показват, ни повтарят непрестанно колко е важна тази директива, ако искаме успешно да се борим с избягването на данъчното облагане. За това не съм съгласен с, с това мнение. На второ място радвам се, че по-голямата част от колегите подкрепиха идеята да разглеждаме съвместно двете предложения. Ако искаме да дадем истински отговор, те трябва да бъде цялостен, тъй като основната, общата данъчна основа без консолидацията може да доведе до слабости в системата, затова е важно да обсъждаме двете предложения ние съвместно. Господин Фебер вече каза, че е важно да се вземем предвид и особеностите на цифровата економика. Ето защо му модернизацията на данъчното облагане в Европейския съюз трябва да вземем предвид големата мобилност на капиталите на големите предприятия от цифровата економика, както казах колегите Четвъртият ми коментар е свързан с а, механизма, предложен от Европейската комисия. Също Европейската комисия предлага два механизма, които имат за цел от една страна да насърчат инвестициите в инновацията, което разбира се си заслужава да подкрепи, и на второ място да се а, предпоръч, да се привилегирова инвестициите чрез задлъжняване вместо чрез ценни книжа, което ще осложня живота на някои предприятия, така че трябва да гарантираме, е, че няма да доведе тази промена в системата в нови слабости, а напротив да продолее съществуващите в момента. Трябва да продължим да работим по съществените въпроси, а именно равнището на данъчно облагане и прагът след, след преминаването на който предприятията попадат в прочното поле на директивата. Знаете, че според нас социалистите всички мултинационални компании трябва да, се засегна, да се попаднат в приложното поле на текст и не разбираме защо тук се споменава изобщо оборота. По този начин сами създаваме различни категории национални компании, вместо да ги обединим в една единна категория. Освен това, смятам, че ако системата ни а, действително искаме да бъде и надежна, и ефикасна, трябва всички да са част от нея. Всички сме политици, всички носим своята отговорност и никой не би могъл чест и почетено да убеди гражданите ни, че данъчно облагане с 0% или с 0,2% няма реално за цел да привлече големите компании за сметка на съседните държави членки. Никой не би искал мултинационални компании с а, оборот от 150 милиона, милиарда евро годишно да избягва всякакво данъчно облагане. Затова ние искаме а, ефективна хармонизация на данъчната основа с а, минимален прок от 18% за всички видове предприятия, без изключение. Искам да кажа няколко думи за контекстът, в който ще обсъждаме това предложение тук, но преди всичко в съвета. Всички си спомняме, че предложението от 2011 година се провали в съвета, тъй като 27-те държави членки не успяха да се договорят и от тогава обаче е, новините и медиите непрестанно ни припомнят е, колко са тежки последиците от този провал в съвета. Затова е толкова важно ние от парламента да подкрепим това положение на Европейската комисия. Отново поздравявам двамата ни докладчици за свършената от тях работа. Надявам се, излезам с единна е, позиция на парламента, с много голямо мнозинство в подкрепа, за да окажем нужния натиск на съвета. Благодаря ви, господин председател. Thank you. Благодаря. От името на ЕКР Сандра Рунес. Благодаря, господин председателю. Аз бях един от депутатите, които внесоха изменения с цел внасяне на, на обща резерва и това е свързано и е, с моята мотивация. Да смятам, че предложението е добро, но може да се постигне по друг начин, по по по-интелигентен е, начин, защото ООКД се намесва в суверенитета на държавите членки и държавите членки няма да могат да бъдат по този начин данъчно конкурентоспособни. Малките държави членки ще бъдат засегнати най-много и ще се засегне до голяма степен това, което е залегнало в сърцевината на Европейския съюз, а именно конкурентоспособността. Това е нещо, което ни прави ам, уникални. Необходимо е да се запази конкурентоспособността между отделните региони и държавите членки. Често съм казвала и преди, че смятам, че не е честно многонационалните кампании, да, компании да се възползват от а, агресивното данъчно а, планиране, да прехвърлят печалбите си на други места. А, като сравним това с МСП, ще видим, че МСП няма такава възможност да си плащат пълната а, цена. Данъч, данъците трябва да се плащат там, където се създават а, и се натрупват печалбите. Предприели сме набор от мерки вече на национално ниво за това данъчните системи да бъдат опростени, да бъдат по-прозрачни национално ниво. Има а, и мерки на ниво ОИСР, така наречените антибепс мерки на европейско ниво има съгласие, че е хубаво да се при ем, да се приложат и някои от практиките, наложени от ОИСР, които могат да имат добро въздействие на европейско ниво. Международните развития не са достатъчни. Трябва да се направи повече, да се ам, създаде една обща основа, една обща консолидирана основа за облагане с корпоративен а, данък. Ако прочетете доклади, доклада и то и по-отгоре, ще стане ясно, че господин Танк посочва, че държавите членки а, е, могат а, е, да запазват конкурентоспособност при определянето на данъчните ставки. От друга страна се казва, че е необходимо пък да има минимален прак на тази данъчна ставка, на тази данъчна основа. Въпросът е докъде ще стигнем. Сега говорим за обща основа за корпоративния данък. Каква ще е следващата стъпка? Ще говорим ли за личният за, за данък върху доходите на частните лица или, или ще продължаваме да хармонизираме политиките си на европейско ниво, за да имаме ем, силен европейски пазар. Не съм съгласен с този подход. Смятам, че конкурентоспособността е нещо добро и трябва да се стимулира по някакъв начин. Мишел Жолан, Жолан е ем, бивш директор на данъчната служба. През 2014 той каза, че Една от най-големите драми на е, европейския континент е фискалната конкуренция. Данъкът е, е паднал от 36% на 22% през 2014 година. Голяма драма, че данъкът е паднал от 36% на 22%. Искам да заявя ясно. Аз не съм съгласен а, като цяло. Да, конкурентоспособността доведе до намаляване на данъчната ставка и смятам, че това не е драма, е нещо добро. Това е добро и за предприятията, за предприемачите, за възнагражденията, за потребителите. Ако навлезем в по-големи подробности, свързани с конкурентоспособността, ще видим, че в Европейския съюз хората реагират като се премесват от една държава членка в друга. Господин Оланд, като наложи своята данъчна политика, французите отидоха в други държави членки. Имало е повече французи в Лондон, отколкото имало французи в в Страсбург, например, и то само заради данъчната политика на господин Оланд. Господин Макрон обаче е по-умен, добре се справя в момента и той иска Франция да бъде по-конкурентоспособна, иска да спре изтичането на мозъци от страната и иска Франция да е на, равни нога, равна нога с останалите. Някои хора не обичат конкуренцията, искат да има хармонизирани ставки, но това не е моята гледна точка. Кое ме притеснява най-много обаче? Това е, е загубата на суверенитета и по този начин ще бъдат засегнати много от малките държави членки, както и моята родина Белгия, така и Нидерландия, така и Ирландия. Тези страни ще бъдат е, много е, засегнати, защото по-големите държави членки имат големи пазари, имат възможности с които не разполагат малките държави членки. Малките държави членки трябва да са по-привлекателни, да подхождат по- по-интелигентно. Имаме нужда от интелигентни данъчни политики, за да станем по-конкурентоспособни. И така, в заключение ще кажа, че нямаме нужда от тези две предложения за ОКД и ОКОКД.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 жени трябва да бъдат сложени в контекста на ОИСР, където се работи за справяне с, агресивното данъчно планиране на многонационалните компании. Ако въведем а, такъв тип предложение, като днешното, хората отново ще реагират, като отидат, в, а, като отидат на друго място, в друга държава членка. Как ще направим Европа по-силна, като изтласкваме бизнес бизнеса към Съединените щати по този начин. Благодаря ви. Смятам, че за МСП и е, в моята е, страна ще е трудно да се преместят масово в други държави членки. Няма да е така лесно, както вие казвате, но както и да е. Okay, you will advise them how to do, but... Може би вие ще ги посъветвате как да го направят. От името на АЛДЕ, господин Язък. Благодаря, господин председателю. Чудя се как хората ще се преместят на друго място, когато се случи Брекзит. Искам да благодаря на докладчиците за работата им по тези докладите. С тези предложения ще се поема ангажимент към нашите данъчни системи. Документите от Рая, които изсекоха вчера, както и документите от Панама, показват, че трябва да се противодейства на укриването на данъци в правната ни система липсва много важен инструмент, за да противодействаме на тези порочни практики. Важно е да е, се, да се извърши консолидация възоснова на тези предложения. Включил съм го и в, в, в измененията си. Консолидацията може обаче да се окаже само част от втората фаза на системата. Необходимо е да се предвиди механизъм за ефективно разрешаване на спорове, защото е, няма да има задължения, които да се налагат върху всички компании. Друго, което съм измененията е облагането на цифровия сектор трябва да се обхване и цифровото измерение. Не можем да продължим с настоящата дефиниция, която посочва, че данъчното право а, съществува само тогава, когато има физическо присъствие. По време на последната ни дискусия посочих, че е много рисковано да се говори за минимални данъчни ставки, като имаме предвид, че в някои държави членки ще е трудно да се приеме тази система. Те ще се противопоставят. Трябва ясно да посочим, че не става дума за хармонизиране на данъчните ставки, ако искаме системата да, да сработи. Необходими са изменения в тази връзка. Освен това, предложихме изменения за а, подсилване на задължението за обмяна на информация. Нещо, което е много важно за нашата политическа група, нещо свързано с обхвата и с включването на МСП. Има призив към комисията да извърши оценка на въздействието, що се отнася до участието на МСП и системата също да бъде задължителна и за тях. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Ева Жули. Благодаря ви, господин председател. От началото на настоящият мандат сме свидетели на третият голям скандал, засягащ мултинационалните кампании – и предвид колко голям интерес бе проявяват журналистите към този въпрос, удоволствие мога да отговоря на въпросите им, че Европейския съюз си дава сметка най-накрая за това колко сериозен е проблема и че работи за законодателно предложение, което ще разреши проблемът че големите мултинационални компании днес никъде не плащат данъци и това ще се случи чрез общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. За мен е важно двете директиви да се обсъщат заедно. Опасявам се, че ако се задоволим само с ОООКД, другата директива никога няма да бъде приета и смятам, че предвид големият брой скандали и предвид очакванията на гражданите е много важно двете директиви да влязат в сила едновременно и то през 2020 година, както ни предлагат докладчиците притесненията, свързани с предишният опит от, опит от предишното предложение за, ние, за консолидираната данъчна основа е, че отново ще има блокаж в а, съвета и тъй като а, решението там трябва да се вземе с единодушие. Знаем, че нито Люксембург, нито а, Холандия няма да подкрепят предложението. Ето защо внесох изменение, което призвава Европейската комисия при подобен случай да използва член 116, а именно да определи това като изкривяване на конкуренцията и да премине към вземане на решение с обикновено мнозинство в съвета. Друга възможност, която обсъдихме за докладчите в Сянка е да обсъдим възможността за работа в рамките на населеното сътрудничество с възможността в крайен случай страните, които са част от засиленото сътрудничество да оповестяват данъчните разпоредби от държавите, които не са част от системата, по този начин да ги да направят публични тяхна, тяхната политика и да ги стигматизират. Също така трябва да се разгледа схемата с изчисляване на консолидацията на данъчната основа и внесох изменение в тази насока. Смятам, че е много важно също така да вземем предвид на равнището на данъчните ставки. В противен случай от конкуренция въз основ... свързана с данъчната основа, ще преминем към конкуренция, основаваща се на ставките и предлагам таван от 20%, като част от него може да се използва за финансиране на бюджет на Европейския съюз. Важно също така да можем да наложим адекватно данъчно облагане на цифровата економика. Всички знаем, че в момента Google в Франция може да има да разполага с 7 хиляди служители с огромни офиси, но това да твърди, че няма седалище, никакво седалище във Франция. Така че трябва да се сложи край на, на определението за постоянно физическо седалище, се променя определение за постоянно цифрово седалище за тези компании. Има също така нужда и от въвеждането на критерии, които да отразяват бизнес моделите на цифровата економика, а именно печалбите, идващи от събирането на лични данни или от боят на ползващите дадена платформа. Всичко това са важни въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и съм убедена, че ще намерим разумен компромис, който да може да се приложи на практика. Относно проблемата за тъй нареченият dead е, bias, е, е склонността към задължналост, изборът между кредитиране или собствен капитал. Не смятам, че предложението на Европейската комисия е уместно, а именно да се дева възможност на модели, каквито има в Белгия в момента, по-скоро би следвало да предпочетем ограничаване на периода за намаляване на задължеността и внесох изменения в това отношение. Тук също има добри примери в а, проучванията, изготвени от, от а, групата на зелените. Ви припомням, и ви предлагам да ги прочетете, между другото много са интересни. Последното беше за Веолия, които не са плащали а, данъци от а, 15 години не само, защото до безкрай отлагат момента, в който ще намалят нещо си на задължнявост. А относно с а, приспаването от данъчното облагане за научно-развойната дейност, предлагам да изключим финансовия сектор, за да не се налага да накоплаците да, плащат за разработването на нови токсични финансови инструменти. Всички могат да се запознаят с печалбите и големите специални, които е направил БНБ, например, чрез освобождаването от данъчно облагане на научно-развойната и дейност. Обедена съм, че заедно с докладчиците в Сянка и докладчиците ще намерим един отличен компромис, ръководени от това колко е спешно трябва да вземем мерки предвид текущата обстановка. Не може положението да продължава так, да, по същият начин. Виждате какви са коментарите непрестанно към Paradise Papers. Всичко това е законно, ами това е проблемът. Не бива да се смята за законно. Благодаря ви. Марко Вали има думата от е, СВПД. Благодаря ви, господин председател. Както вече казаха някои колеги преди мен, и аз бих е, искал да отбележа, че поредният скандал, този път свързан с е, Paradise Papers, показва, че действително трябва много бързо да се вземат някакви мерки, Става дума за на справедливост и почти всички участват в тези схеми. Големите предприятия, политиците, богатите хора. Затова трябва да действаме и на всички институционални равнища. И между другото, бих искал да помоля Европейската комисия възможно най-бързо да състави списък, един черен списък всъщност на държавите, които отказват да сътрудничат, включително и евентуално държави членки на Европейския съюз, които продължават с тези неетични практики към обществото. А по отношение на самите предложения, високо оценим свършеното докладчиците и докладчиците в Сянка, включително измененията, чиято цел е да се засели сътрудничеството при консолидираната данъчна основа и да се запълнят всички възможности за избягване на данъчно облагане, като например арбитража. Припомням също така, че това предложение, което за нас е много важно, не дава възможност за реална консолидация поради сериозните разминавания в четоводните системи и на държавните членки. Някои случаи дори и в рамките на най-съща държава. Ето защо предлагаме една година след евентуалното влизане в, в сила на тази директива да има ново предложение, с което да се преразгледа възможността за подобряване на метода за изчисляване на данъч, консолидираната данъчна основа, като се вземат предвид разликите в счетоводните методи на различните държави членки. Всичко това трябва да се случи паралелно, без да се пристъпва към предложеният метод на два етапа, тъй като според нас този метод може да отслаби предложенията като цяло. Също така се противопоставяме на идеята за преходен период и евентуални компенсации за евентуални загуби. Смятаме, че това ще бъдат противопоказни мерки. А, също така ние предлагаме да има прак от 50 милиона консолидиран оборот на предприятието, като резултатът ще бъде, да, че няма да бъдат засегнати негативно от а, новото предложение по-малките предприятия, които действат само национално на равнище, като между другото този прак може да бъде преразгледан. 50 милиона всъщност включваше по-голямата част от националните предприятия, защитавайки най-малките, така че предложението е да се премине от 150 на 50 милиона годишен оборот. Както казаха и други колеги на първо място Пол Танк. Трябва да вземем предвид всички дружества, включително и цифровете дружества, които развиват своята ден в Европейския съюз. Всичките трябва да плащат данъци, а не само от дружествата, които в строгия смисъл на думата имат седалище в Европа. Трябва също така да се вземат предвид и прекалено многото възможности за освобождаване от данъчно облагане в някои случаи, като показаха и разследванията в рамките на специализираните ни комисии такса и ПАНА би следвало по-скоро да се, да се изготвят други системи за компенсация, тъй като от страна публичният сектор в противен случай големите муценни компании винаги ще намират някаква вратичка, с която да избягват или да се освобождават от данъчното облагане. А относно третите страни, предлагаме възможността да се прехвърлят част от събраните данъци към тези страни. Тоест, ние предлагаме всички печалби на, на предприятия, идващи от трети страни, които съществуват в рамките на Европейския съюз, трябва да се бъдат облагани с данъка не само пасивните печалби, относно метода на изчисляване, предлагам Европейската комисия да гарантира метод, който адекватно да взема предвид всички разминавания в националните системи. Пак казвам, отлична работа се свърши докладчиците и докладчиците ни в сянка. Предложенията за изменение на Бъдената телевизия на зелените много ми харесват, но има и други предложения, които са много добри. И като цяло ми се струва, че цялата тази работа, която вършим тук е отлична. Благодаря ви. А сега се връщаме на докладчик в сянка на в Бирник. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, благодаря ви за всички направени предложения за изменение. Почетох ги с много голям интерес. Не напред, искам много ясно да обясня на всички, които все още гледат скептично на предложението, че ООО, къде и ООО КООКД са единствената възможност да се стигне до ефикасна и справедлива система за данъчно облагане. Системата няма да, даде възм... да, да отнеме на държавите членки възможността да има данъчна кооперация а здравословната конкуренция ще си остане възможна и допустима. Всякакво предложение за минимална и максимална данъчна ставка трябва да бъде подкрепена с нужните доказателства, че системата ще устои на справедливата конкуренция. Никой не се противопоставя на справедливата конкуренция, но прекаленото намаляване на данъците не е в интерес на никого а това може да бъде една от на тази конкуренция. А, към тези, които се опасяват, че Европейския съюз може да губи част от конкурентоспособността, ще ви кажа следното справедливата истинска конкуренция между държавите членки относно данъчното облагане и най-вече по отношение на, на инфраструктурата ще даде всъщност нови стимули държавите членки да инвестират повече в инфраструктура в възможно най-ефикасен начин, за да привличат дружествата. Ето защо по този начин Европейския съюз стане по-атрактивна дестинация за дългосрочни инвестиции. Имайки предвид всичко това, си давам сметка колко голямо е изкушението да се премахнат ограниченията за тавана или да се включат всички дружества в системата. Не се питам дали по този начин наистина ще постигнем целите на предложението. Лично аз не съм убеден, че това ще се случи. По отношение на МСП, зависимост от държавите членки, регионът и е, цикълът на живот на МСП е възможно да имаме да се налага въвеждането на по-гъвкав или насочен към отделните категории подход. Да се предвиди подобна гъвкавост в Предложението за консолидираната данъчна основа ще доведе до един огромен списък от възможни изключения, което ще е противоречи на основната цел на предложението за по-голяма яснота и прозрачност. И така става само възможността да намалим таваните. Това е възможно, но само ако се окаже точно пропорционално. И в този случай трябва да се запитаме до каква степен всъщност трябва да намалим прага, за да можем съществено да увеличим данъчната база. И от тази гледна точка съм убедена, че ще постигнем споразумение. Към момента в предложението ми липсват две неща. Първо, надежна защита на държавите членки в случай на сериозна загуба на данъчни приходи и на второ място цялостен механизъм за разрешаване на споровете в случай на спорове между държавите членки. Като решение на първият проблем, да предлагат фонд за компенсации. Не съм убеден обаче, че това е най-добрият метод за справяне с, с проблема и затова бих искала да попитам докладчите ни следното. Как можем да гарантираме, че компенсираните загуби на данъци се дължат само на въвеждането на новата консолидирана данъчна основа? Как може това да се изчисли? Мисля, че подобни, че звучното на самият фонд ще доведе до спорове, а също така не може да избегнем и спорове между държавите членки, дължащи се на последиците от прилагането на формулата. Ето защо защо приветствам за един добър механизъм за разрешаване на споровете, който според мен всъщност ще бъде единствената възможна гаранция за негативни странични ефекти. По този един от начин, който може да направим формулата по-добре работеща през 21 век е да гарантираме, че цифровите дейности е напълно, са напълно отразени в тази система. Правят се усилия в тази насока от страна на Европейската комисия, но държим да, държа да подчертая, че имаме нужда от съществено предложение как може това да се случи то в най-близко бъдеще. Но ако ще променяме формулата, трябва да останем бдителни, да не, да не се появят нови слабости и пропуски в нея. И накрая отново държа да подчертая, че и двете системи трябва да влязат в сила едновременно, ако искаме системата да работи ефикасно и да постигнем целите си. Благодаря ви за вниманието. Thank you. И аз ви благодаря. А сега приключихме с докладчите в сянка и преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Господин Хокмар, имате думата. Ако някой друг иска да вземе думата, нека да вдигне ръка. Гунар, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да продължа вашата мисъл за малките и средни предприятия. Има и проблема с стартът, с новосъздадените предприятия и с бързо развиващите се предприятия. Необходим е по-мащабен пазар, капиталов пазар и възможност за тези предприятия да се развиват. Също така за големите е, предприятия, защото в крайна сметка има симбиоза между развитието на малките и големите. Така че а, в предложението на комисията има и а, нарушаване на принципа на субсидиарността и някои национални парламенти подчертаха това в своите становища. Така че аз бих насърчил а, допълнителна задълбочено сътрудничество, така както е залегнало в предложението на ОИСР, много по-голямо прозрачност и да се а, наблегне на конструктивните практики, е, прилагани в различните държавни членки. Защото в крайна сметка е, финансовите, фискалните системи в различните държави членки отговарят на необходимостта на всяка една държава членка за инвестиции и е, на спецификите. Някои имат по-високо облагане, като в моята страна, други много по-низко. Е, други имат нужда от е, по-високо облагане за е, осигуряване на повече обществени услуги. Така че е, финансирането става на различни равнища. Държавите членки имат различни източници, раз, различен степен на развитие на економиките си и различни трудови пазари. Така че мисля, че докладчиците и докладчиците сянка трябва да разгледат и тези е, нови, е, тези специфики и също времено е, навлизането на цифровата икономика е, и е, нейното място в е, развитието, защото тя не бива да се разглежда с, с, с в светлината на старите производствени отношения. Всъщност, как, къд, къд, къд, къде всъщност се създават е, благата? Дали в е, Шахай или в Амстердам, дали в, е, на, в Азия или в Европа. Така че е, нека да не препятстваме възможността да, да навлезем и в цифровата економика. И нека, и нека не се опитваме да влизаме в бъдещето през задната врата. Така че аз лично считам, че нещата са малко по- по-сложни от начина по който са, са представени от докладчиците и докладчиците в сянка и тръгнах от вашето е, размишление, господин председател, защото наистина нещата ми се струва, че, че са трудни. Да, трудно е да се намери оптималното решение, казва председателят. от една страна имаме конкуренцията, конкуренцията в Европейския съюз и а, включително и конкуренцията, която се подклажда от неефективните а, методи от липсата на сътрудничество в момента. Но в крайна сметка дебата е от, отворен, открит за начина по който можем да решим проблема. Господин Хаец. Благодаря, господин председател. И аз, както и прежде говорящите, искам да е, поздравя докладчиците за работата по тази трудна тема да цял, цялата, цялото европейско общество в момента се пита на къде и как да е, продължим. И в крайна сметка всички имаме да имаме прозрачност, всички искаме да е, намалим или ограничим възможността за агресивно данъчно е, планиране, за за, от друга страна за плащане на по-малко данък, но как да постигнем това? Аз лично смятам, че инвестирането в Европа, преките инвестиции в Европа е тясно свързано с последователността на данъчните е, системи, с данъчното облагане. Ако инвести, инвеститорите виждат е, последователност и прозрачност в прилагането на е, данъчните правила, то те са, те са готови да инвестират. И ако погледнете какво става в Европейския съюз, ще видите, че различните държави членки прилагат различни системи, които сами по себе си са плодове и последици от е, тяхното минало, от историята на економическото развитие на съответните държави. Аз, а, ако ние, ние на нашата економика се основаваше на селското стопанство, но ние избрахме друг начин, друг метод за налагане на, на данъчни правила в, в последствие. И решихме, че най-добрият начин за а, инвест... за постигане, за при... привличане на инвестиции в Ирландия е да прилагаме едно последователна и прозрачна система. И на практика инвес... инвестициите се отвоиха през последните години. Не, не, само, за... не само защото. А, данъчната ставка е ниска в страната, а просто защото се прилага ефективно и последователно НДОПП, което е, се изработи от ОИСР. Така че смятам също така, като господин Хотман, че е, данъчното облагане и прилаганата система е, е суверен, суверенитет и е, суверенно решение на съответните държави членки. И че конкуренцията между държавите членки не е препятствие, а по-скоро е, двигател на развитието. А, и разбира се, това е тема, която може да бъде обсъждана и така нататък, но, но мисля, че това е особено полезно и ефективно за малките държави членки, които нямат промишлен потенциал, които не са били промишлено развити държави за разлика от други, които имат много по-голям износен капацитет. Така че сам аз лично смятам, че данъчната конкуренция е нещо положително и че това е възможност да позволим на Европа да се развива. И също също, също, също, но обсъждаме един проблем, без да си даваме сметка за отрицателните последици, които тези предложения биха могли да имат върху данъчните основи в различните държави членки. Сега, ня, някои казват, че може да се компенсират загубите но аз и, и, и а, моите изби... е, избиратели бихме искали да знаеме кой, кой ще плати кой ще плати тези компенсации, може би за, за големите държави членки и е, нещата няма да се, да се променят много, но за малките държави членки нещата биха се променили драстично при прилагането на тези правила. Така че Искам да благодаря на господин Фербър, на другите за това, че разгледахме, разгледах измененията, които внесахме, внесахме, но нека да бъдем реалисти. Нека нашата економика стъпи наистина на една здрава и прозрачна, стабилна основа, вместо да се опитваме да търсиме други изходи. Фермаш Берес. Благодаря. Нямах намерение да се намеса, но след като чух господин Хейс, смятам, че трябва да се намеса. Аз не, не съм нито привърженик на съветския модел, нито на конкуренцията в чистия и вид. Но бих искала да стъпа на принципите на Римския договор, който по, по принцип е, е и е, така в основата на възгледите и на НП. Но нека помните ли работната група на госпожа Мароло, която имаше за цел да определи пространството на конкуренция между държавите членки. Но този принцип днес се потъпква. И мисля, че е редно да си го, да го признаеме. И Доказателство за това е информацията, която ни бе изнесена от журналистите от, относно така наречената афера Paradise Paper. Така че мисля, че първото нещо, което трябва да да направиме, и това, е, това са е, заключенията и изводите, които можем да извлечем от Paradise Paper и другите афери преди това, е, че трябва да създадеме една е, основа. Но Но знаеме, че много, дър, много държави, дър, дър, дър, държави членки, които и едновременно имат и здрава данъчна основа и същевременно са ориентирани повече към износа. Така че нещата не трябва да бъдат е, представени като бели и черни или да се укарикаторяват. Докато други се опитват да привличат инвестициите на онези, които днеска биват оповестени като участници в Paradise Paper, като например Apple. Така че това, че всеки защитава своите собствени интереси, това е нормално. Но а, ние тук в Европейския парламент и чух аргументите на господин Хъкмерк, който е, каза, че някои искат е, по-високи данъци, за да е, предоставят повече обществени услуги и по този начин да привличат инвестиции. Но знаеме днес, че това е невъзможно, защото точно няма равноправна и здравословна конкуренция. Така че Какво ще кажем на нашите избиратели? Че всеки пореден скандал, защото не можем да се правиме, че нищо не се е случило какво да им кажем, е, че е, изложеното от журналистите няма никакви последици за нас и няма никакъв отклик в нашата работа. Така че аз е, ви е, призовавам да, да подсигуриме справедлива конкуренция между държавите членки на основа на последователност и прозрачност, но това може да стане само на основата на е, на е, е, консолидирана основа много по-различна от тази, която имахме в миналото или тази, която беше предложена и не приехме. Благодаря ви. Сега даваме думата на комисията на Валер Монтарлие, директор в Генерална дирекция данъчно облагане. Благодаря, господин председател, дами и господа. Радвам се, че имам възможност да израза наш... да се изразя по дебата, свързан с ОКООКД. Нямам намерение да се намесвам в дебата, но просто искам да отчета отлично свършената до тук работа от вашите докладчици. Първо, ние приветстваме подхода на докладчиците за разглеждане на двете теми едновременно. Знаете, че е, нашето предложение от 2011 година и това, че бе оттеглено, не беше въпрос на избор, а на, на наложено ни от е, съвета мнение. Споделяме и вашето становище, че е, трябва едновременно да се прилагат, е, да, да, се, да влезат в сила двете предложения въвеждането на основата и на консолидираната основа. Тъй като по този начин ще се постигнат е, двете цели. Първо, да, да няма ам, облагодетелствено на едни и второ, да се улеснат и упростат правилата за предприятията, т.е. да има една, една, един подход, една основа, а не 28 системи. Но в този смисъл из, измененията ще бъдат много конструктивни, тъй като първоначалният текст може да се подобри и ние сме готови да работиме за подобряване съдържанието на предложенията. Благодаря на Ала Ламасур и на господин Танка за личния им принос, за това, че е, са участват в дебати, организирани в, от различните е, държави членки от е, различните национални парламенти. Е, предложението на комисията почива на принципите на е, субсидиарност и необходимост, но също, същевременно ние е, работиме в тясно сътрудничество с националните парламенти, от една страна, за да разясниме нашия подход и от друга страна да почерпиме от е, е, опит и е, от техните е, становища и гледна точка. Важни са предложенията, свързани с цифровизацията на европейската економика. На 20 септември комисията излезе с становище по въпроса. Продължаваме да развиваме това становище. И смятаме, че структурният инструмент, който може да подобри състоянието на нещата е точно общата консолидирана основа. Тоест, включването на различните цифрови а, платформи и начина на разпределение на самата основа. Също така, Отбелязах, взех, взимам, ще вземем предвид вашите становища, свързани с праговете, с разходите и евентуалното приспадане на разходи, свързани с научна развойна дейност или компенсации на загубите. Това са различни аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при оформяне на цялостната обща консолидирана основа. Сега, какво ще се случи от тук нататъка? Първо очакваме е, окончателният вариант на е, вашият е, доклад. Второ, Надяваме се, че този доклад ще бъде взет предвид и ще стане отправна точка за бъдещата работа на съвета. и Трето, естонското председателство и бъдещето българско председателство ще работят за създаването на една данъчна основа, която ще послужи за отправна точка при преговорите с държавите членки. Тъй като установяването на консолидираната основа може да стане само с сътрудничеството на държавите членки, И на последно място ставките. Позицията на комисията е, е ясна и тя не се е променила от 2015 година насам. Ние призоваваме за е, прозрачна, ясна и здравословна конкуренция затова не сме предложили уеднаквяване на ставките, на данъчните ставки. За, защ, защото подобна кон, здравословна кон, конкуренция може да се е, осъществява само при е, определени от държавите членки ставки, а не а, е, а, е, когато има възможност за най-различни подходи и така наречени данъчни ниши. Е, така че смятаме, че този доклад е началото на едно по-нататъчно сътрудничество между е, комисията, парламента, съвета и държавите членки. Благодаря. А сега давам думата на докладчиците. Аляна Масур или първо Пол? Пол. Uh, Благодаря, господин председателю. Благодаря и на всички взели участие в дискусията. Благодаря и за техните изказвания. Нека да, да разсея едно недоразумение. Аз не съм от една малка държава членка. Например, преките инвестиции заедно взети за Нидерландия и Люксембург са повече от тези а, за Съединените щати. На Ирландия а, за Ирландия преките чужди инвестиции са повече от тези на Франция и други държави членки. Не говорим тук за реалната економическа дейност вие казахте, че трябва да има прозрачност и аз това се опитвам да направя с доклада си. Това, което правят малките страни е да крадат ниските данъчни ставки от другите държави членки. Говорим тук за пиратство, един вид пиратство, което преди векове е водило до големи проблеми. Трябва да сложим край на пиратството, което съществува в наши дни. Ако не ако няма държави членки, които да м, поставят високи данъчни ставки, да залагат високи данъчни ставки, значи ние трябва да заложим ниски минимални стандартни ставки и да сложим край на пиратството в Европейския съюз. Само по този начин ще се справим с порочните практики и в Ирландия, и в Нидерландия и ще ги спрем. Трябва да си отговорите на един въпрос, свързан с настоящата ситуация – всички суверенни държави членки не бяха в състояние да обложат с данък цифровите платформи, като Google и Facebook, които плащат, а, които не плащат почти никакви данъци. 5 милиарда загубиха да накоплаците в Европейския съюз благодарение на пиратството в Европейския съюз. Не трябва някои казват, че не се придвърж... придържаме към резултатите на ОИСР. Това искаме да направим. И обаче, какво стана с БЕПС? Нямаше никакви действия. Създаде се допълнителна експертна група, която да проучва ситуацията за следващите 5 години. ОИСР очаква Европейския съюз да поеме водещата роля. И на второ място – трябва да се обложат с данък Facebook и Google. И това не са европейски предприятия. Данъч... Данъчната система в момента облагодетелства многонационалните компании и действа в ущърп на МСП. 30% е с 30% повече данъци плащат МСП, отколкото много националните компании. Това не е, е данъчната система, която искаме да използваме в Европейския съюз. Някои направиха предложение да се облага с данък към цифровата економика и това е добра идея. Нека ясно да заявя, че не виждам тук някакво противоречие с текста за облагане с данък на натрупания оборот. Решението е, е едно едхок решение. Защо да не започнем да прилагаме и общата основа за облагане с корпоративен данък и е, по отношение на е, цифров, цифровата економика и в тази а, връзка да бъдат обхванати Google и Facebook. Ако искате наистина да имаме решения, трябва да се обединим, трябва да се види някаква възможност за разширено сътрудничество, защото има държави членки, които слагат спирачки. Трябва държавите членки, които не искат да сътрудничат, да проявят воля по някакъв начин да се стигне по едно по-справедливо данъчно облагане. Благодаря, господин Арен Мамасур. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за изказаните становища, за внесените изменения, за критиките и предложенията им. Както каза и господин Моталия, когато ще го поздравяваме и на когото благодаря. Дебатът наистина беше много качествен и засяга една много важна тема. След а, много оживената реакция на Пол и коментарите му, които между другото споделям, бих искал да си позволя и аз да направя три коментара. Маркус Фербер първи препоръча да продължим да работим тясно сътрудничество с ОИСР, особено ако действително искаме да започнем нещо съвсем новаторско, като включването на цифровата економика. Разбира се, но, както каза и Пол, ОИСР е в много деликатна позиция и няма да поеме инициативата. Но ако ние поемем инициативата, нещо реалистично и добре обмислено, което да отговаря на цифровата економика в настоящия ти вид. Днес нашето предложение може да се превърне в добра отправна точка за, за дебата в ОИСР. Припомням ви какво се случи в Г20. Г20 поиска от ОИСР да излезе с предложение за данъчното облагане на цифровата економика за следващата си среща през пролета на до година. Така че защото се очаква и от ОИСВ, и от МВФ, така че ако до тогава пък ние в Европейския съюз сме успели да изготвим предложение, което да е добре изготвено и, уместно, то ще бъде референтната точка и въпреки, че Европейския съюз няма правна правомощия, ще повлия много сериозно на политическа гледна точка на дебата. Това беше първо. Вторият коментар е свързан с минималния ставка. Очевидно е, че в рамките на този дебат а, сме свидетели на по-скоро традиционното противопоставяне между левицата и десницата. Трябва обаче да сме наясно, че съветът никога никога няма да приеме хармонизация на данъчните ставки. Е, това, струва ми се, а, такова предложение надхвърля правомощите ни, защото по, в рамките на разпределението на правомощите между европейските държавите членки данъчната облагане продължава да е сред правомощията на държавите членки. И за това от правна гледна точка не мисля, че можем да стигнем чак до определяне на данъчната ставка. Лично това е моето мнение. А другият ми коментар по а, ставката следният. Има две възможни концепции за минималната данъчна ставка. Първата е от политически съображения. Определене на, на минималният а, ставка на 18 или 20%. Това е политически политическа гледна точка, не е политическото гледаще на моята политическа група, но разбирам, че други колеги и други политически групи гледат по-различно на нещата. Вторият въпрос е свързан с техническият минимална ставка. Защото ако няма никакво изискване, но някоя държава членка си избере минимална ставка от 0,5%, това значи, че на практика няма данъчно облагане. Не знам дали ще можем да намерим някакъв компромис на това, което аз лично бих нарекал технич... минимална ставка от техническа гледна точка. Но исках да ви обърна внимание и на този аспект. И последен ден коментар – по общата дебат, който беше започнат от а, господин Лунес от ЕКР и от Гунар Хокмарк и Брайан Хейс, моите приятели от НП, а именно дебатът т.е. евентуалната възможност да се хармонизира самото определение за а, облагаеми печалби. Всеки път, господин Гунев, когато когато чуя да се говори за малки държави членки, нещо ми намирисва на гнило. Не знам защо в тази тема или в някоя друга тема малките държави членки следва да бъдат облагодетелствани или не облагодетелствани. И идеята, че малка държава членка всъщност има малко по-малък пазар и трябва да други възможности да се облагодетелства, освен ограниченият си пазар с по-малък прозрачни, Ами, Всяка тази малка държава членка може да се възползва от единият пазар с 500 милиона потребители всяка малка държава членка с 500 хиляди души население има пазар от 500 милиона. Така че е, на е, задължение е да отвори своят пазар от 650 хиляди граждани за останалите държави членки. До безкрай можем да обсъждаме за предимствата и недостатъците на това да има малки и големи държави членки. Годи сме, че имаме държави членки с по-малко население. годи сме, че имаме и държави членки, които се смятат за големи поради по-големото си а, население. Но, както каза Жан Клод Юнкер, има два вида държави членки в Европейския съюз. Онези, които знаят, че са малки, онези, които е, вярват, че са големи. Единствено казвам, ми се струва, че реално голямото размера няма кой знае колко голямо значение в е, случая. Факт е, че ако въведем едичната система, някои държави членки ще загубят данъчни приходи, други ще спечелят такива, ще трябва да намерим някакъв начин да компенсираме тази промяна и с удоволствие ще разгледаме всички възможности за подобрение на предложението, което ние направихме. Бих искал също така да ви успокоя относно данъчното облагане не на цифровите, на цифровите дружества. Годен Марк с пълно право отбеляза, че първо, Естонското председателство иска да постигне напредък. С Пол постихме Естония, който се срещам с държавния секретар, който отговаря за сектора. Той ще пусна ни посещение през пролета. И той много възпитано ни каза, Ами не сме много възторг от консолидираната обща основа тук в Естония, но най-честно ще си свършим работата като естонско председателство и нашата цел е да постигнем принципно споразумение до края на естинското естонското председателство. Но пък наистина държим в консолидираната обща данъчна основа да се включи данъчното облагане на цифровата економика. А знаете, че Естония е номер едно в света по равнище на цифровизация на администрацията и правителството. Така че ако Естония беше казала, ма чакайте малко, ние не сме готови да облагаме с данъчно, данъчно да облагаме цифровата економика. Може би ще се съгласим в по-голяма степен с естонците. А относно критериите, Гунер е напълно прав. Не знаем как какви ще са економическите модели на цифровата економика с няколко месеца или няколко години. В момента технологиите се развиват с главозамайваща скорост всички констатации, които проведохме, научната литература, до която имахме достъп, ни показва, че едно нещо не може да бъде преместено, а именно личните данни. Моите лични данни, които предоставям безплатно на Фейсбук, Фейсбук може да ги събира и да ги обрабатва където си иска по света, дори и в цифров облак, разбира се. Но Фейсбук не може да промени факта, че живея в Париж, в Франция. И е, това е ясно, черно на бяло и сме убедени в този факт от правна гледна точка. А аргументът за субсидиарността Вярно е, че данъчното облагане е сред правомощите на държавите членки, но трябва ясно да се сметка, че има разлика между разпределение на правомощията и субсидиарност. В рамките на разпределянето на правомощията, да, данъчното облагане като цяло попада в правомощите на държавите членки и казах, ако искате, мога да го припомня в становището черно на бяло, ако ако има внесени изменения в това отношение. И го казваме всеки път, когато се срещаме с представителите на националните парламенти. Ще го кажем и в други ден при посещението си в София. Едновременно с това обаче, определенето рамката на единия пазар е в помощта на държавите членки, на Европейската комисия, извинете, и в договор има два члена, в които има при, при покриване между двете види правомощия. И няма как а, да гарантираме хармонизираното функциониране на единния пазар, в който има единна валута и единна регулаторна рамка във всички области, но който е разпокъсан по много важният фактор корпоративно данъчно облагане. Отдава се поставя въпроса за субсидиарността, но субсидиарността не значи, че трябва да се разглежда проблема на невъзможно най-низкото административно равнище. Не значи, че трябва да се разглежда най-адекватното институционално равнище. Когато се проводят преговори с мултинационална компания, която би могла да има оборот или борсова стойност, който да надхвърля два пъти, било три пъти е, БВП на Европейския съюз, струва ми се, че при това положение би било логично да се водят преговори с подобни ем, компании на европейско равнище. Няма с днешния дебат да сложим край и да намерим конкретно решение на този въпрос, но смятам, че е добре да изследвам на предложение, което даде възможност на съвета да, постъп, да постигне стъпка напред в намирането на, надявам се, консенсус пред души. Благодаря на докладчиците на останалите, които взеха думата по време на този важен и полезен дебат. Споделям заключенията и на двамата докладчици, но ресорната комисия ще трябва да изрази становището си посредством обичайната процедура. През февруари ще бъде гласуването, точната дата ще бъде съобщена по-късно и в пленарна зала през април 2018. Благодаря ви. Пет минути, 4 минути по-рано свършихме, но можем да продължим нататък. Може би преди гласуването да направим кратко прекъсване, ако е необходимо.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 So. И така, преминаваме пред, към девета точка от дневния ред хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени. Регламента за БНД. Аз съм докладчикът от името на бюрото. И така, Нека да представя набързо проекто доклада, който съм подготвил. Както знаете, новият правен контекст, създаден от Лисабонския договор, както и нуждата от един по- целенасочен подход за събиране на данни за БНД доведе до нуждата да се преработи стария регламент от 2003 година. Оценката ми, е, що се отнася до предложението на комисията е положителна, тъй като има за цел да подсили Прозрачността, свързана с БНД, и използването на БНД като основа за изчисляване на приноса и на вноските. 338 е членът от договорите, който се ползва за правно основание и Трябва да се посочи, че относно решение за собствените ресурси се залага необходимостта от промяна, а и че данните се използват за други цели, освен тези за собствените ресурси, ами се използва и за други цели. Предложението е в съответствие с целите от 2011 година, залегнали в съответното съобщение за оценяване на методологията за събирането на статистика в Европейския съюз за следващите десетилетия и използването на всичките данни посредством синхронизирането на а, данните за собствените ресурси. Има нови счетоводни стандарти от 2010 година, а, които водят до необходимостта данните от БНД да бъдат сравними и да се намали риска държавите членки да предоставят два начина на изчисляване, съгласно новите и старите правила. Проекто доклада, който представя аз, състои само 20 изменения. Повечето от тях имат за цел да се разясни целта на предложението. Въпреки това, някои изменения искат да се променят правомощията на комисията. Комисията предвижда в предложението си да се използват мерки, свързани с самоизпълнението, както и правомощието на комисията с делегиран акт, що се отнася до съдържанието, а не до структурата за извършване на инвентаризацията на методите за събирането и използването на данни за БНТ от държавите членки, както и за определене на мерки, с които да се гарантира сравнимостта и надежността на събираните данни за БНД. смятам, че е важно комисията да проведе публични консултации по време на подготвителните действия на експертно ниво и тези консултации да се извършват съгласно принципа залегнал в Междунационалното споразумение за по-добро нормотворчество. Възоснова на всичко това, аз посочвам, че е необходимо Европейския парламент да получава на време всички документи, както и представители на парламента да имат достъп до съданието на експертните групи. Очаквам вашите коментари и съм готов да обмисля вашите изменения. Господин Столоян, докладчик сянкото името на НП. Президент, uh... Благодаря, господин председателю. Това становище е важно и свързано с предложението на комисията. Предложението за БНД е свързано не само с изчисляването на собствените ресурси за бюджета на ЕС, ами важен показател по много други причини, като например различните политики на нивото на, Европ... на ниво Европейски съюз или на ниво държава членка. Разбира се, трябва да се актуализира регламента въз основа на аргументите, които вие представите, господин председателю. Разгледах измененията които вие предлагате във вашия доклад и мога да кажа, че повечето изменения са много добри, но все още обмисляме две изменения или смятаме, че двете измененията ще доведат до проблеми. Едното е девето изменение – взема се предвид и а, изчисляването на БНД по три начина, по три метода на изчисляване на БНД, мред за производството, утилизацията и дохода. Изменението, което предлагате вие, посочва, че само един метод трябва да се докладва на Евростат. Мятам, че тази информация ще е много ограничена, защото по принцип ще са необходими всичките три аспекта за определенето на БНД. И понякога трябва да се провери, ако има някакви несъответствия, свързани с размера на БНД като се вземе предвид единия метод на изчисляване в сравнение с другия метод на изчисляване, да ресем този за производството или за утилизацията или за дохода. Всички тези процедури или подходи за определяне на БНД са важни не само за държавите членки, но и ем, за Европейския съюз. Важно е да се знае, когато има такава информация на разположение. Важно е да се разбере какво е становището на комисията по този въпрос, както и мнението на Евростат. Има и друго предложение в този доклад. Отхвърля се предложението на комисията в изменение 14. Предложението на комисията е да се улесни сравнителния анализ на данните и да има насоки за извършване на инвентаризацията и така нататък. Това, което правим тук с този наръчник за инвентаризацията е да се предвиди каква процедура да се използва при определенето на БНД. Може би трябва допълнително да обсъдим този въпрос по време на срещите между докладчика и докладците в сянка и защо вие сте предложил да се заличи това а, да се заличи тази част в предложението на комисията. Идеята за делегираните актове вместо а, актове за изпълнение. Това също е нещо, което е включено в доклада. Не смятаме, че а, това ще доведе до някакви проблеми за комисията. А, и ам, не виждаме някакъв проблем тя да изрази своята подкрепа. Благодаря. Заличаването не е заличаване на инвентаризацията, ами а, това е заличаване на делегираните. Аз носно делегираните актове, това е просто а, чисто техническа корекция. От името на ЕКР, господин Зиле. Той каза обаче, че не може да присъства, но е изпратил писмети си коментари и аз ще ги изчета. Okay, ще прескоча неговите извинения и конструктивното сътрудничество БНД е важен за изчисляването на собствените ресурси на европейския бюджет. Статистиките трябва да са възможно най-точни, да бъдат сравними между държавите членки, като се вземат предвид и новите а, счетоводни стандарти за прехвърлянето на данните. Докладчика посочи вече, че данните трябва да са сравними и надежни. Има някои специфики които съществуват и че никога няма перфектно ниво на сравнимост на данните. Трябва да се консултират експерти от държавите членки в рамките на субсидиарността е това, както и за постигане на по-добри резултати. Действията на държавите членки трябва да бъдат ускорени, трябва да се прилагат контролните процедури в рамките на европейския бюджет, трябва да се гарантира, че вноски на държавите членки се калкулират точно и не трябва да плащат повече, отколкото трябва да плащат. На докладчика в Сянко очаква с нетърпение да работи за напред по този доклад. Благодаря господин Зиле. Не виждам представител на АЛДЕ. Няма и такъв от ГУЕ, нито пък от някоя друга политическа група. Наистина ще дам думата на Евростат. Имаме, да, представител. Директорът на Евростат, който отговаря за това досиемате думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, искам да ви благодаря, че ме поканихте тук да участваме на срещата при обсъщането на предложението на комисията за новия регламент за БНД. Искам да благодаря господин Глатиер и за неговия проект доклад. Необходимо е да се преразгледа настоящата правна рамка за БНД и това по а, тези три причини. Първо, влизането в сила на новия наръчник за ИЗА 2010. БНД трябва да е сравним в. А, във всички държави членки и правилата трябва да се прилагат във всички държави членки, да са съвместими нещо друго. На трето място, нещо, което е много важно за държавите членки, е именно новите предложения ще доведат до намаляване на товара за доставчиците на данни, т.е. за национални статистически институти, като се хармонизират сроковете за предаването на данни като това ще става в края на септември на всяка една година. Господин Глатери очерта основните промени и те са свързани с промяната на правното основание. Сега е член 338 по причините посочени от докладчика. За нас е важно това, защото сега данните за БНД за целите на собствените ресурси трябва а, да бъдат а, включени в рамките на европейската статистика. Новият регламент е сходен с този, който е в действие в момента. Промените са от технически характер. Ще има нови разпоредби, които са включени в доклада. Комисията получава правомощието да предприема мерки за хармонизираното изпълнение на новия регламент провеждането и на дискусии, свързани с а, въпросите, отнася се до комитологията. Друг важен въпрос е свързан с цялостната структура на модела за БНД. Всички държави членки имат голям интерес от това, статистиката за БНД да включва данни, които са сравними в държавите членки, така че всеки да плати всяка държава членка да плати своята вноска, която да е изчислена по коректен начин. Това е необходимо, дори ако се налага, налага полагането на допълнителни усилия от страна на достатъчно на данни в държавите членки. Подкрепяме предложението на докладчика да се окаже подкрепа на Европейската комисия при осъществяване изпълнението на а, регламента Инвентарните списъци са от технически а, характер а, и те са свързани с а, актовете за изпълнение, които също са предвидени от докладчика. Искам да отговоря и на въпроса, свързан с, с а, точка от прембила номер 9. Вие го казахте много добре. Евростат смята, че са необходими трите метода за изчисляване на БНД и това не представлява допълнителен товар за държавите членки. Повечето от държавите членки използват и трите метода при изчисленията си. Господин Столоян посочи, че тук говорим за мярка свързана с възможност за сравняване на всички три метода, така че да се изчисли БНД по най-добрия и коректен начин. Е държавите членки вече прилагат този подход за използване на трите метода, за да може да се гарантира високо качество на данните и за да могат да бъдат контролирани те по надлежния ред. Благодаря на колегите, които участвах в дискусията. Аз ще се запозная с всички изменения много подробно. Първо, благодаря за това, че одобрихте като цяло философията на предложението ми. Що се отнася до разделянето на мерките, тези, които са в актовете за изпълнение, другите, които са в инвентарния списък, нещо, което може би ще бъде обмислено от комисията. Не, това, което каза господин Сталоян, по същество няма голяма разлика. Готов съм да обсъдим по какъв начин да формулираме текста. По, изм... по деветия параграф целта не е била да се използва само един метод, другите два да бъдат забранени. В първоначалния текст се казва, че може да се използват и трите а, метода, но не е казано достатъчно ясно. За това не виждам по същество някаква разлика. Но просто исках да изясна текста и съм готов да работим по изготвяне на една по-добра формулировка, която да внесе яснота в текста. Всичките три метода могат да се използват. Това не е въпрежението на комисията или поне трябва да има един метод, който да се използва, но може да се използват и другите два метода. Можем да работим по тази формулировка. Нямам нищо напротив да ам, се изясни текста. Ще проверим и другия въпрос, свързан с промяната на делегирания акт и замяната му с такъв за изпълнение. Дали ще има някакви промени за комисията, дали трябва да има заличаване или трябва да има препратка, но по същество нямаме никакви различия относно инвентарните списъци. Тук също може да се внесе яснота. Благодаря ви а, за вашите изменения. Срокът е 27 ноември. След това ще обсъдим на 11 януари измененията. В ЕКОН гласуването ще ли на 24 януари или на 24 февруари. И разбира се, целта е да се а, пристъпи към провеждането на тристранна среща, възможно най-бързо, може би през март. Очаквам тази тристранна среща да не се проточи много. Благодаря ви, благодаря и на комисията и на Евростат. Сега ще направим кратка почивка, защото гласуването е предвидено за 6 без 5. 20 минути по-рано свършихме, за това ще прекъснем а, до 6 без 5, когато ще преминем към гласуването.

Wait a minute.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

Ah. Bismillahirrahmanirrahim.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

Dear colleagues, we can start our voting session. Скъпи колеги, нека да започнем с гласуването. Както винаги започваме с проверка на системата. Моля, гласувайте. We we check whether are ready to vote. No, it's not open. It is open. Yes.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 uh, draft opinion on mutual recognition of freezing and confiscation. Започваме с доклада на господин Флувио Мартушело. Взаимно признаване на решението за отпечатване и конфискация. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за. 53, извинете.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 I'm told that uh, our voting list has the wrong order. Казаха ми, че в списъка за гласуване е грешен реда на изменение, така каза секретарията. No. Fifty-two and fifty-three are from Viegas. 52 Второ и 53 са на Виера Станин, че ще гласуваме против двете. The, draft, uh, no, no, this is the final and the, the, the S&D is based on the draft, so... Това е окончателният списък за гласуване, този на Съюз демократите е проекто списък. Много съжалявам, така че проверете номера. Гласуваме изменение 53 за, против. Проверка на изменение 53-то. Моля гласувайте електронно.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 Прекратете гласуването. Приема се. Тук това положение 52, 16 и 17 отпадат и продължаваме с изменение 56. За. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С един глас повече. Изменение 57 за. Против. Проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Нека да направим проверка на изменение 59. А социалистите са против? Така такъв случай се отхвърля. Не видях ясно как дигате ръка. Добре, 59 се отхвърля, 60 за, против, въздържали се отхвърля се, 61 за, против, въздържали се отхвърля се, 62 за, против, въздържали се отхвърля се, 63 за,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 против. Нека да направим проверка. Не. Социалистите сте за добре. В такъв случай, случай има нужда да го гласуваме. Моля, продължаваме с електронното гласуване. Всички колеги гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 79 за, против, въздържани се. Отхвърля се. Изменение 80 за, против. Проверка по изменение 80-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 81. За. Против. Проверка на изменение 81. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 22 гласа против, 20 гласа за. 82 за, против, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 84 моля гласувайте. Да Прекратете гласуването. 21 гласа за, 21 гласа против. Отхвърля се. Продължаваме с изменение 28 на била за, против. Проверка изменение, на изменение 28. Моля гласувайте нетипично разпределение на групите. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против. Нека да направим проверка. Мисля, че го беше отхвърлено. Нека да направим проверка. 29 моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 300 за против. Нека да направим проверка на изменение 30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32. За. Против. Нека да направим проверка на изменение 32. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 20 гласа за, 22 гласа против. Компромис 10 за, против, въздържали се. Приема се изменение 35 за, против. Мисля, че ви е приятелно. нека да направим поверх. Изменение 35, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 36 за, против, приема се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37 за. Против. Нека да направим проверка. Мисля, че беше отворено, но нека да видим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. Не виждам как гласуват либералите, така че ще направим проверка. Изведението е тяхно, но нека все пак да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме на предложението на Европейската комисия с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Още един колега трябва да гласува. Прекратете гласуването. 39 гласа за, един глас против, Двама въздържали се. Поздравления за докладчика. Продължаваме с... А... It is uh, uh, the report. Продължаваме с доклада на Ева Жоли. Борба с изпирането на пари чрез наказателното право. Отново е становище по член 53 плюс изменение 21 за, против, въздържали се. Отхвърля се 23 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие Ма, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 22 отпада, 24 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. На 24, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 22 гласа за, 19 против. Компромис А за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис бе за, против, въздържали се, приема се. седмо, тъй като 36 пада. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 отпада. 39 за,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 Нека да направим проверка на изменение четвърто. Моля словите електронно. Прекратете гласуването. 21 гласа за, 21 гласа против, отхвърля се. Изменение 5 за, против. Нека да направим проверка на изменение 5. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за. Против. Нека да направим проверка на изменение 7. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Един, приема се един глас повече. Изменение 8 за. Против. Нека да направим проверка на изменение 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девето за. Против. Нека да направим проверка. Мисля, че беше отворено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Пак много интересно разпределение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десето за. Против. М- Електронно гласуване по изменение 10. Отхвърля се. Мисля, че край на гласуването отхвърля се действително изменение 11. За. 11. Против. Въздържали се. Отхвърля се 12. За. Против. Проверка на изменение 12. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. По точка промбила 10 за, против, проверка. Моля, гласувайте изменение 15.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 You... Мисля, че трябва да изчакате. Прекратете гласуването. 41 гласа за, няма против, двама въздържали се. Поздравления за докладчика. И с това приключваме гласуването за днес. Следващото ни заседание ще бъде в четвъртък в 9 сутринта. Благодаря ви. Закривам заседанието.